приети. Получих от социалистите и демократите искания за промени в делегации и комисии. Те ще бъдат записани в протокола на настоящото заседание. Ако не се направят никакви възражения до тогава, тези е, предложения ще се одобрят.